So, dear colleagues, may I ask you... Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Както знаете, провеждаме сега съвместно заседание на комисиите ЕКОН и ЛИБЕ. Благодаря ти, Клод, за това, че си наш домакин. Ние сме тук, за да обсъдим проекта за възражения и по-общи въпроси, които са свързани с нов делегиран акт по четвъртата директива срещу прането на пари. Знаете, че има предложение Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри-Ланка да бъдат включени в списъка на държавите, които съставляват висока риска. Имам представители на Европейската комисия. За Туни също имаме господин Мохамед Рида Чагун, той е министър на финансите от, на Тунис. С нас е тук Бач Тобер, държавен секретар по външните работи в делегацията на Тунис тук, посладик на Шри-Ланка Родерик Перера и Конин Коленди, който е посланика на Република Тринидад и Тобаго. Тъй като тук на подиума има малко места, ще има разместване междувременно. Искам да поканя сега посланика и министъра на финансите на Тунис, госпожа Юрова, нямаше възможност да дойде тази вечер, но ние имаме декларация на Европейската комисия. Тази декларация показва, че сме имали право да поставим въпроса за включването на Тунис в този списък. Не само поради това, че имаме тесни отношения Европейския съюз Тунис. Тунис е от стратегическа важност, тя е също модел за върховенство на закона, демокрация в региона на Магреб. И по-конкретно, защото включването на Тунис в този списък е ефекта на някакво припокриване в процедурата във времето между ГАФИ, комисията и в декларацията се посочва, че се полагат усилия от страна на Тунис за спазване на законодателството срещу изпирането на пари. Предприяти са мерки през последните години и най-вече през последните месеци и седмици. Освен това, има и много ясен план за действия, който ще обхване нерешените още въпроси. Така че ситуацията е по-особена и ние трябва да я оценим подобаващо. Бихме искали също комисията да направи своята оценка по автономен начин и се надявам, че ще можем да проведем дискусия и с останалите две страни, които са засегнати, но а, сега сме тук, а, за да обсъдим конкретно положението на Тунис. Клод, имаш думата. Благодаря ти, Роберто. Съжалявам, колеги, че започнахме с закъснение. Сега ще се опитаме да работим по-стегнато. По процедурен въпрос ли искате думата? Господин Вегас, знае, че искате да кажете нещо. Ние сме получили това вече. Това е свързано с работата на координаторите. Ако не възразявате, нека да обсъдим този въпрос след изслушването. Ще стигнем и до вашия въпрос. Господин Мораж. Да, ние ще обсъдим този въпрос, след като приключим сегашното ни заседание. Най-напред ще дам думата на на стола от Генерална дирекция правосъдие. След това ще дам думата на нашите гости от Тринидад и Тобаго и Тунис. Вие сте запознати с темата много добре, тъй като сме обсъждали вече доста и на други места. Ще започнем с госпожа Стола. Имате 5 минути, за да представите гледната точката на комисията. Уважаеми дами и господа, Ваше превъзходителство, радвам се, че имаме възможност да обсъдим този делегиран акт. Okay. This... Приветствам този непрекъснат ангажимент, който има с Европейския парламент по този въпрос. Нашите две институции знаят, че трябва да се отдаде приоритет на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ролята, която играе директивата срещу изпирането на пари в това отношение. Европейския парламент и комисията имат общи приоритети, свързани с ревизията на директивата. Днес ще обсъдим и съгласувания текст. Списъка от трети страни по член 9 от директивата е важна част от тази директива и, както беше казано, вие сте получили декларацията на комисията по въпроса. Тя беше изпратена от комисаря Югова до парламента. Нека да подчертая няколко ключови елемента от декларацията, най-вече по отношение на Тунис, тъй като тази страна беше в челните редици свързани с тази проекта резолюция. Искам да приветствам министра на финансите на Тунис, господин Шагун, както и посланиците на Шри-Ланка и на Тринидад и Тобаго. След две години и половина на наблюдения, консултации и посещения през ноември 2017 членовете на FATF, специалната група за финансови действия, стигнаха до извода, че тези три страни Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго и Тунис все още имат някои недостатъци в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Европейската комисия участва в тези разисквания в рамките на FATF, заедно с държавите от Европейския съюз. Тези стратегически слабости са доста сериозни, те се отнасят до много важни области. В Тунис става дума по-скоро за следното. Наблюдение на финансовия сектор, регулиране и надзор на нефинансовия сектор, прозрачност на крайните ползватели, това е ключов въпрос за парламента, съвсем основателно. Също капацитет на звеното за финансово разузнаване, финансови санкции срещу тероризма, също наблюдаване на неправителствени организации, свързани с финансиране на туризъм и други. Има стратегически слабости в редица области в Тринадат и Тобаго и в Шри-Ланка. Тези слабости бяха признати от трите държави, които поеха политически ангажимент да се справят с тях на базата на план за действие, съгласуван с FATF. И на тази основа те бяха включени в така нареченият СИВ списък, т.е. документ за спазване на FATF. На 13 декември беше прият делегирания регламент за включването на тези три страни в списъка на трети страни, които съставляват висок риск, съгласно член 9 на четвъртата директива срещу изпирането на пари. Днес съветът потвърди включването на тези страни в списъка от страна на комисията. Ние оценяваме политически ангажимент, предприят от Тунис, както и последните мерки, които са предприяти от страната. По този начин тя е на прав път за изпълнение на съгласувания с FATF план за действие. Комисията също подчертава на последните срещи от, на 11 януари, например, в Сент Питерсбърг, че Тунис предприема стъпки към режим, който изцяло а, изпълнява изискванията за борба срещу изпирането на пари. Комисията е готова да засили подкрепата за Тунис, за да може да бъдат изпълнени оставащите точки от плана за действие. Има списък от експерти, които могат да бъдат изпратени веднага след като Тунис подаде молба за помощ. Европейския съюз и Тунис имат привилегировано партньорство. Те имат също рамка за тясно сътрудничество. Затова ние приветстваме техният ангажимент да коригират тези слабости. Веднага след като Тунис изпълни този ангажимент, тя ще бъде свалена от списъка. Комисията също е поел ангажимент да направи автономна оценка по изпълнението на деветия член от четвъртата директива за срещу изпирането на пари. Тунис е стратегически важна страна и нейното положение ще бъде оценена а, още през 2018 година. Благодаря ви, благодаря ви, че спазихте времето за изказване. Надявам се всички останали да могат да го направят. Давам думата сега на министъра на финансите на Тунис а, за не повече от 5 минути, ако обичате. Благодаря. Позволете ми да се изкажа от името на Тунисското правителство. Благодарност на вашите парламентарни комисии и на Европейския парламент, за да и поясним какви ангажименти поето ни по отношение на борбата с прането на пари. Първо искам да ви кажа от самото начало и достатъчно ясно, че ние сме изключително изненадани и не разбираме решението на комисията на 13 декември за това, че Тунис фигурира след, сред страните с висок риск. Моята страна се ангажира на всички нива и особено на политическо ниво да работи по плана заедно с групата за финал... специалната група за финансови действия. И няма да изброявам всички мерки, които сме е, предприели. Е, на срещата на групата на ГАФИ или FATF, както се нарича на английски, и в Бахрейн, и в е, Сент Петербург е, обявихме мерките и имахме впечатление, че те са били прияти с задоволство. Ние изпълняваме мерки и от военните ни сили, и от силите за сигурност, за да можем да се борим с съществуващите заплахи. Естествено, разбираме безпокойствата на нашия партньор Европейския съюз, който иска да запази своята земя от престъпните потоци. Но считаме, че е напълно необоснованото низ да влиза в списъка на Европейската комисия. Тук става дума за една автоматично добавяне, което не оценява динамиката на процеса. И дори да изпълниме нашите ангажименти, излиза, че ние рискуваме да останем в списъка на FATF. Председателят прекъсва, защото ораторът чете много бързо. Нашият пръв партньор, Европейския съюз, е, има желание, това го разбираме, да, се, да защитава своята територия. Но, но това е общо предизвикателство. И включването на Тунис в списъка на Европейската комисия е резултат от една автоматична дейност, който не отчита динамиката на процесите. Ние рискуваме да останем в този списък, дори да изпълним своите ангажименти в, е, по плана за действия на Тунис. Имаме изпратено официално писмо от е, председателя на FATF с цел да работиме за изпълняване на тяхния план за действие. Това писмо е датирано от миналия ден. на техния сайт се появяват също някои оценки за положението в нашата страна, което не отчита това, което се случва. настоява се да има засилена бдителност, но вие изпращате един, едно много силно послание в смисъл, че всички страни, които са под наблюдение, е, трябва да вземат съответните засилени мерки. Ние сме разработили конкретен график за нашите мерки, готови сме да ги а, прилагаме, да изготвиме план за действие най-късно до април 2018. Съответните мерки бяха е, изложени пред експертите на специалната група на 11 януари. Също бе публикуван и държавен декрет за замразяване на аварите на, на капиталите на терористи. Беше подсилен и с човешкия капацитет потенциал на звеното за финансово разнообра... разузнаване. Изготвяме и оценка на рисковете за финансови предприятия, с скоро ще приключим с тази дейност. Подготвяме от е, Комисията за ориентация на Бюрото за финансово разузнаване мерки е, за оценка на риска. Също така до края на април ще е, направим и съответните промени на закона за регистриране на предприятия и закона за борба с прането на пари. Освен това, за техническо съответствие, получихме резултата от преоценката по време на последната среща на върха на специалната група в Бахрейн – Той, е, този доклад е, е публикуван една седмица преди решението за делегирания регламент. Тунис е, в момента отговаря на 26 препоръки на специалната група от 40. Също така ще отговаряме и в голяма степен ще спазваме шесте големи препоръки, предвидени от специалните процедури на групата FATF. Ние твърдим пред вас и поемаме ангажимент, че, ангажимент, че ще приключим с плана за дейност най-късно до април 2008. Европейската комисия признава, че не разполага със собствена методология за оценка на третите страни, е, за това дали те съставляват голям риск. И за това се получава и предубеждение не само по отношение на економическите връзки, но и е, по отношение на нашия търговски обмен – Тунис поема своят ангажимент по време на преговорите за споразумение за свободна търговия и е стратегически и привилегирован партньор на Европейския съюз. Ние а, сме сключили споразумение за асоцииране с Европейското пространство – с цел да търсиме решение на всички проблеми по един прозрачен начин. Нека да повторим отново. Основен наш приоритет е да преди е, април да изпълним всички наши ангажименти, да въведем всички механизми за борба с прането на пари и тероризма. Ние сме убедени и декларираме и своята роля, както и е, своята воля да направим всичко възможно, за да не попадаме в този списък, за да запазиме и прилевегированите връзки с Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Шиланка посланник Родни Перера. Благодаря. Уважаеми председатели, Шри-Ланка и Европейския съюз имат тесни и сърдечни отношения. Председателя прекъсва. Всъщност, ние малко объркахме реда на изказване решението не е взето преднамерено. Няма проблем, казва представителят на Шри-Ланка. И така, Шри-Ланка и Европейския съюз се радват на тесни и сърдечни отношения. Много често имаме контакти с комисията и с парламента. Преди 10 дни се срещнахме в Коломбо в рамките на общата комисия за нашите отношения. Ние се срещнахме и в рамките на връзките, които имаме в района на Юго-Источна Азия. Преди известно време ние посетихме Европейския парламент, като идеята ни беше да видим как работи ефективния публичен контрол върху обществените финанси. Имаме и контакти на високо ниво между правителството и европейските институции. Шри-Ланка често извлече голяма полза от техническото сътрудничество, което има с Европейския съюз. Радваме се че сме получили тази покана от името на вашите две комисии и ни каните да участваме в това съвместно заседание. Уважаеми председатели, на срещата на пленарно ниво, проведена в Буенос Айрес, Аржентина през октомври 2017 година. Шри-Ланка, наред с някои други държави, беше включена в списъка на юрисдикции, които имат сериозни недостатъци по отношение на финансирането на тероризма и борбата с изпирането на пари. След това решение на ФАТФ, премиера на Шри-Ланка предостави писмени гаранции на международната група за сътрудничество че Шри-Ланка, в това писмо се казва, че Шри-Ланка ще положи всички усилия, за да се справи с проблемите, които са очертани и ще спазва международните норми и стандарти. След това групата за преглед създаде цялостен план за действие за Шри-Ланка и Шри-Ланка вече е постигнала сериозен напредък по отношение на прилагането на този план за действие. Много е важно да спомена тук, че Националният координационен комитет е номиниран от правителството на Шри-Ланка, за да наблюдава изпълнението на плана за действие. Правителството на нашата страна иска да ви увери, че Шри-Ланка постига траен напредък по изпълнението на плана, за който говоря. Доколкото разбирам, Европейската комисия приема решението на ФАТФ и сега има делегиран акт от името на комисията, в който се включва Шри-Ланка и още две държави. Ние смятаме, че мерки от този е, характер не е, отчита е, мерките, които взима Шри-Ланка и ние смятаме, че преди да се стига до подобен акт, трябва да има разговори с Шри-Ланка. Ние смятаме, че Европейския съюз трябва да развие своя собствена методология за оценка на трети страни с висок риск, когато се определя цялостния списък с държави, които представляват сериозен риск, що се отнася до прането на пари и финансирането на тероризма. Уважаеми председател, искам да ви уверя, че Шри-Ланка е готова да положи всички усилия, за да изпълни наистина своите международни задължения. Благодаря. Преминаваме нататък към посланник Колин Конали, който ще се изкаже от името на от името на Тринидад и Тобаго. Извинявам се за реда на изказванията. Имате думата. Much, uh, Благодаря ви, дами и господа, уважаеми евродепутати. За мен е чест да говоря пред вашия парламент по регламент от 13 декември 2017 година, с което се изменя регламент 2016-1675 в допълнение на директива 2015-849. Европейския парламент и съвета включиха Тринидад и Тобако в списъка на високорисковите държави които имат сериозни пропуски в изпълнението на режима срещу изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма. Заплахите от финансирането на тероризма и изпирането на пари, разпространението на оръжие е нещо, което непрекъснато се разпространява. Затова ние обръщаме все по-голямо внимание на препоръките на специалната група. Ние участваме в работата на специалната група за финансови действия за Карибския регион СФАТВ. И също осъществихме четвърти кръг от съвместни оценки. Беше публикуван доклад през юни 2016 година. В резултат на тази съвместна проверка в Тринидад и Трубаго продължихме работата по СФАТВА и по ФАТВА, международна група за преглед. Тринидад и Тобаго е една от страните, която участва в взаимната проверка. Има два процеса, които се развиват. Целта е да се подобри ефективността в много области. Също национален риск, политика и координация, надзор, превентивни мерки и използване на финансово разузнаване. Освен това, специалната група приветства високия политически а, ангажимент, който сме приели пред специалната група за финансови действия и специалната група за финансови действия в а, Карибския регион. Плана за действие от ноември 2017 година съдържа конкретни задачи и срокове. И ние ги изпълняваме така, както е предвидено. Ще продължим да се сътрудничество, както по ФАТВ, така и по СЕФАТВ. Освен това ние работим за устраняване на пропуските, като подобрим административните механизми и също извършим нужните изменения в законодателната рамка. Има две ключови законодателни предложения. Едното е изменението към закона за борба с тероризма от 2018 година. Той беше внесен на 26 януари тази година и целта е значително да се укрепят превентивните мерки, да се насочат усилията срещу финансирането на дейности на тероризма, също използване на законодателни механизми и изпълнение на международните ни ангажименти. На второ място има разпоредби които също са внесени в долната камера по отношение на Закона за взаимна помощ по наказателно-правни мерки, за да може да бъдат предприяти мерки и също за укрепване на звеното за финансово разузнаване, за изменение на закона за облагите от престъпна дейност, глава 11.27. Освен това има и други законодателни актове, които са в проекта. Ние сме една от пете страни, която е включена в документа за спазване но ние считаме, че има недобро представяне на този документ. Всички държави трябва да оценят конкретните рискове и юрисдикции, да насърчат унези юрисдикции, при които има слабости, да ги отстранят. Този документ трябва да отчете политическия ангажимент – поето от нашите страни. Само председателят напомня, че е време да приключва оратора. Още едно изречение, моля. Тъй като ще трябва да продължим с координаторите и се очаква от вас да отговорите на въпросите им, така че пристъпете към заключение. Благодаря да, ще се съобразя с това ограничение. Исках да кажа, че Тринидад и Тобаго е готов на диалог на високо равнище, поява политически ангажимент и сме готови да работим в тази посока. Благодаря ви, господин посланник. Сега пристъпваме към координаторите, искам да ви помоля за невъзможното да ограничите изказванията си до една-две минути максимум, за да имат координаторите и от двете комисии да вземат отношение. Господин Балц от ЕКОН НП. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски. На първо място че веднъж след като се появят ясните обещания, трябва да видим дали страните трябва да бъдат включени в списъка или не. Госпожа Мецола не иска думата от НП. Госпожа Мецола казва, защото напълно подкрепям току-що казаното от господин Балц. Отбелязваме си това. Госпожа Зипел от Социалистите и демократите от името на Либе. Така ще караме по две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че разговаряме с представителите на тези три държави. Никакви съмнения, че те полагат много усилия и са готови да работят ангажирано, за да изпълнят критериите и за да подобрят положението. Независимо от всичко, обаче, по-настоящем не виждам как можем да сме сигурни, че в Европейския съюз често чуваме обещания от някои държави човеки, които биха казали ще го направим до април. Аз обаче не съм готова да им повярвам. Правителите на някои държави. Естествено, в страни от тази тема имаме добри партньорства с тези три страни и имаме привилегирован са изпълнени и ето защо имам съмнение за това дали можем да отхвърлим делегирания акт. Един въпрос към комисията. Имате ли поне са изпълнени и ето защо имам съмнение за това дали можем да отхвърлим делегирания акт. Един въпрос към комисията. Имате ли поне... Благодаря. Сега координатора на ЕКОН е Рамон Трамосо от АЛДЕ. Заповядайте. Председателя. Много координатори отсъстват. За това беше от Гуе, а следващия координатор на ЕКОН е от Алде. Аз не искам думата обаче, казва господин Тремоза. Значи, кой е следващия координатор на Алде? Следващия от Екон. Тога ли? Тремоза първи. Господин Луке. Последователността не ме вълнува чак толкова много. Обикновено координатора на ЕКР се изказва първи и след това координатора на Алден, но ако иска господин Тремо за първи да се изкаже, няма проблем. Аз съм координатор на ЕКР в ЕКОН. Господин координатора, само че не беше поискано нещо подобно. Така или иначе ще се изкажете. Тремоза е координатор. Сега ще се изкаже Тремоза. Тремоза. правителство. Аз съм а, говорила с много хора, които участват в специалната група за финансови действия. Знаете, че не все пак е уместно да се включва Тунис в една група с държави, където а, няма никакво управление. Ние разгледахме и двете директиви тук в парламента, свързани с изпирането на пари. ФАТВ Съгласни ли сте с казаното от колегата Луке, че трябва да имаме делегиран акт за всяка отделна държава, защото не е справедливо да обсъждаме нещата по този начин. Надявам се, че комисията ще ни каже по-ясно. Да, искам също да кажа нещо, казва господин Гуалтерия. Аз не съм удовлетворен от първоначалното ви изявление. От страна на комисията намирам го, че доста бюрократично. Имаше декларация, която беше положителна. И се говори, е свързано с няколко изречения, отнасящи се до оръжията за масово унищожение и за крайните собственици. Но ако трябва да гледаме тези два критерия, мисля, че не само Туни ще попадне в списъка. Те на други страни. Ако комисията не иска ние да отвърлим този акт, нека да ни каже нещо по-точно, нещо по-ясно. Защото аз не се чувствам много удобно от начина, по който вие представихте нещата в встъпителното си изказване господин Мораеш. Е, нека сега да дадем думата на представители на Европейската комисия, след това и на нашите гости, на двамата посланици. Разполагате с 3 4 минути. Да, надявам се, че съм се отбелязала добре въпросите ви. Ако съм пропуснала нещо, ми кажете. Относно момента. Не можем да кажем точната дата, защото трябва да проверим законодателството и за да свалим от даден списък страна, ние трябва да преминем през определена процедура, което означава посещение на място, запознаване на място с това дали режимът действа, дали действително се прилага законодателството. По въпроса за връзката между списъка на ФАТВА и нашата собствена оценка. Ние работим за наша оценка, работим по методологията и първата оценка на първите държави ще бъде направена до края на тази година, в допълнение към списъка на ФАТФА. Относно крайните собственици, бенефициенти, това е включено не само в нашите правила, но и в разговорите с ФАТФА. Защо точно Тунис? Календарът, е, съгласно който се прави оценката от страна на ФАТВА на отделните държави, е съгласуван с съответните държави и то не се е приела да, бъде, да се спазва този календар. Някои други страни а, е, ще бъдат оценени според този календар на по-късен етап. И вероятно ще видите и други страни, включени в този списък а, е, на по-късен етап. Вие също запитахте за ефекта от включването в списъка. Това не е наказателна мярка, а изисква допълнителни проверки, не означава забрана на търговия или отпускане на помощ за страната. В този смисъл не е толкова силна мярка, както някои други мерки. По въпроса за това дали сме разполагали с информация за да направим оценката. Да, разполагахме с информация, ние я разгледахме и до днес сме се запознали с наличния материал и съгласно информацията, с която разполагаме, се вижда, че все още има някои пропуски. И не говорим само за цифри, а и за значимостта на въпросите. Отговорих вече въпроса, на въпроса за Либия. Тя ще бъде оценена на по-късен етап. Относно календара за нашата собствена оценка, това ще бъде до края на годината. И така, пропуснах ли нещо? Има коментари извън микрофон. Колко са държавите, които са включени в регистъра за крайните бенефициенти. ФАТФА също ги оценява, както и ние, съгласно съгласувания календар. Има и други въпроси, свързани с регламент за надзора на нефинансовия сектор. Това също е слабост, която сме забелязали. Така че нещата ни опират само до крайните бенефициенти. Относно самия акт, може би от днес нататък ще започнем да предлагаме по един делегиран акт за всяка отделна държава. Имате предвид и основните насоки за финансовия сектор? Пита господин Гуалтери. Не, регламента за надзора на нефинансовия сектор. Да, благодаря ви за отговорите. Господин Мураеш. Давам думата на министъра на финансите. Ние осъществихме съществен прогрес и е много важно Европейската комисия да установи това. Ние сме по правилния път, ние искаме да се ангажираме в конструктивен диалог, както по всички други теми много мерки за възстановяване на демокрацията и за установяване на върховенство на закона. И по тези въпроси сме непрекъснато в диалог с Европейската комисия, така че трябва да отчетете, че има разработен механизъм за е, обсъждане на проблемите, така че да можем да си стрито благодаря. Благодаря, че ми давате отново възможността да се изкажа. Ако мога накратко да кажа, откакто съм тук е, посланник към Европейския съюз, непрекъснато се занимаваме с политически диалог и координиране с съответните институции. Моята страна получи три дни срок да реагира на това, което се случва. Три дни. И никога не е имало консултации с Тринидад и Тобаго по този въпрос, доколкото аз знам от страна на Европейската комисия. Това трябва да се отчита също. Второ, напълно погрешно е представено това, което върши е, Международната група за финансови действия. Тя не е препоръчала никакви санкции по време на нейните проверки. Как тогава се е, търсят санкциониращи мерки срещу нашите страни, след като няма препоръки от ФАТФ? Ние изпълняваме, доколкото разбирам, 38 от 40 техни препоръки. Някои от части, други в голяма степен, трети напълно. Тоест, изпълняваме задълженията. Тук става дума за три страни и ви призовавам да а, разгледате по какъв начин е направена тази оценка – да посетите страните, да видите нашата страна отговаря на 38 от препоръките на ФАТ, от 40-те препоръки. Освен това, групата никога не е препоръчвала е, санкции. Благодаря ви, казва председателят. За колегите, които са тук за гласуването и не са участвали в дебата, моля, проявете малко търпение господин Гуалтиер и сега ще обясни какво ще правим от тук нататък. Първо, искам да благодаря за присъствието на представителите на правителството на Тунис, на Шри-Ланга и Тринидад и Тобаго. Естествено бихме искали да обсъдим, да можем да обсъдим тези въпроси с комисар Юрова, но оценяваме високо присъствието на генералния директор тук. Честно да кажем, е, трябва много бързо да направим сега преценка и аз лично, да кажа откровенно, не оставам убеден. За мен има противоречие между изказването на комисията и тяхните декларации. За мен е от това, което знам и от това, което чух, е напълно ясно, че в момента се случва следното. Някои елементи не са изпълнени, те са важни, но а, сами по себе си не би следвало да слагат поне Тунис в списъка. Първо трябва да се направи оценка и на мерките, които са изпълнени. Фактът, че има някои неща, които са изпълнени на подзаконово ниво, като насоки, е, а също и две, два пропуска законодателни, които обаче са пропуснати в много други страни. Затова се намираме в затруднено положение. Мисля, че комисията трябваше да бъде по-конкретна в тяхната оценка и да поеме по ясен ангажимент за премахване на страните от този списък по собствените си оценки. Не чухме какво според тях означава достатъчно бързо премахване. И би следвало да оценим последната, да отчетем и последната оценка на е, специалната група за финансови действия, да дадем сега малко време на политическите групи да координират е, е, решенията си в момента, защото след малко ще трябва да гласуваме. Прекъсваме сега за една-две минути за неформални консултации в групите и между групите. И за това Каня всички гости и комисията да напусне залата. Ще започнем с работата си след няколко минути отново. Прекъсваме за няколко минути. Тоест, колеги, в залата остават депутатите и политическите съветници, останалите гости и представителите на комисията моля да напуснат.